Председателят получи от съвета становище на първо четене. Става дума за регламента на парламента и съвета за производствата по обявяване в несъстоятелност. Заглавието ще бъде публикувано в протокол от днешното заседание. Срокът за изготвяне на позиция от страна на парламента започва да тече от утре, 16 април 2015 година. Срокът е 3 месеца. Председателката. Колеги, моля напуснете залата, защото ни предстоят следващите